Председателят. So, die Sitzung ist mit И така, възобновяваме заседанието. Протоколът от вчерашното заседание, приятите текстове са на ваше разположение. Възражения? Очевидно не. С това протоколът е одобрен. Първа точка от дневния ред